можем да променим това обаче, като дадем вота си за текста. Да се надяваме, че ще приемем наистина един силен текст за силни мерки за борба срещу злоупотребите на пазара. Благодаря. Гласуването по този текст ще се състои от 12 часа на обяд нататък. Днес преминаваме към следващата точка доклада на Аугустин Диас Демера Гарсия Консуегра. Доклад за гражданите на трети държави, които трябва да притежават визи при пресичането на външните граници на Европейския съюз. Давам думата на докладчика. Muchas gracias, señor presidente. Hemos recorrido много ви благодаря, господин председател. Много време измина и много неща се е случило, както започнахме да работим по това досие. Затова бих искал да благодаря най-напред на всички колеги, на докладчите в Сянг за положените усилия, за положените усилия от страна на Европейската комисия, както и на съвета от различните председателства полското, датското, кипърското, ирландското и сега литовското председателство. Ясно е също така, че следва да отдадем дължимото и на служителите на Европейския парламент и в частност служителите на моята парламентарна комисия. През годините проведохме редица тристранни срещи, срещи с докладчите в Сянка и технически заседания. Всички тези усилия доведоха до изготвянето на този доклад. На 25 юни се стигна до мнозинство на членовете на моята група НДП, АОД, социалистите и демократите и представителите на съвета в лицето на ирландското председателство. Това, този е, документ беше одобрен от съвета на 18 юли. Радвам се за постигнатият резултат, радвам се на постигнатият консенсус, както и на елементите, по които все още се разминават мненията ни, защото това разминаване на мненията обогатява дебата. Благодаря на представителят на комисията. Да, можем да постигнем и по-добри резултати по някои въпроси, но благодаря на Европейската комисия с проявеното разбиране. Благодаря и на съвета и на ирландското председателство, което си даде сметка колко важен е този текст. Смятам, че с този документ се подобрява визовата система на Европейския съюз. Тя става по-справедлива и по-ефикасно защитава интересите на нашите граждани. Бяхме изправени пред много сериозни предизвикателства, но ми се струва, че, че взехме предвид всички чувствителни въпроси и изготвихме един разумен отговор, който ще гарантира солидарност и справедливо отношение към всички граждани взима се предвид и общите цели на европейската външна политика. Постигна споразумение за визите по отношение на екипажите на плавателни съдове и възхоплавателните екипажи, както и по отношение на членовете на, на участниците в спасителни операции и операции по възстановяване на а, екипите за реакции при спешни при кризи и бедствия. Беше поднят въпроса и за беженците, лицата бежеградно, пребиваващи в част от Обединеното кралство и Ирландия успяхме да намерим отговор на много от ежедневните въпроси, много въпроси, свърши ежедневното функциониране на визовата система, които трябваше да бъдат разрешени. Голяма част от усилията ни бяха насочени към намиране на балансиран подход към въпроса за принципа за реципрочността и за въпроса за суспендирането на отмяната на изискване за виза. Целта е да се намери достатъчно реципрочен и отговарящ на проблемите отговор, като едновременно с това се гарантира справедлива защита за нашите граждани. Разбира се, тези мерки ще имат своето, своите последици за граждани на трети страни, но трябва преди всичко да имаме предвид проблемите на нашите собствени граждани, на граждани, идващи от държави членки на Европейския съюз, като Румъния, България, Полша и други. Затова съм убеден, че този документ няма да доведе до конфликт с трети страни. Поставя се и въпрос за хрусталния въпрос за употребата на делегирани актове и актове за изпълнение. Сигна се до споразумение, че трябва да се подхожда към всеки случай по-отделно. Всяко правно тълкуване е валидно, но в крайна сметка се оказва, че законодателният текст, който ще се използва, зависи от правните цели на съответното предложение. И така, текста, който разкажем днес, беше прият души на равнището на съвета, но едновременно, освен това, през юли на практика получи подкрепа от почти всички политически групи в парламента. Текстът, с който разполагаме днес, отразява дискусиите ни от самото начало. В началото имаше позиции, от които никой не искаше да отстъпи, свързани с външните отношения на Европейския съюз. Тези позиции, тези трудности бяха преодолени и ви представям документа с пълната увереност, че това е възможно най-добрият отговор, който може да дадем в момента на различните предизвикателства, по които сме изправени. Благодаря ви, а сега давам думата на комисаря Бърние. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Комисията много добре разбира деликатността и значението на този документ и особено на двата механизма суспендирането и реципрочността, които са особено важни за ефективността на общата визова политика и за да има солидарност между страните членки. Комисията работи неуморно с няколко председателства и Европейския парламент, за да стигнем до компромис, до един а, правно издържан а, механизъм. Искам а, специално да благодаря на господин Диас Демера за неговите огромни усилия за постигане на компромис сред дълги и сложни преговори. Преговори обаче, които бяха белязани от дух на сътрудничество между председателствата, докладчика, докладчиците в Сянка и Европейската комисия. Радвам се, че успяхме да приключим тези дълги преговори. Двата механизма, които са съществен елемент от документът, ще ни позволят да имаме визова система, която да не бъде обект на злоупотреби и която също така гарантира равно поставеността на всички граждани на Европейския съюз. Механизъм за, механизма за суспендиране ще гарантира, че ще можем да продължим преговорите си за либерализиране на визовите режими в знанието, че когато бъде пред безвизов режим с определена страна или регион, ще имаме аварийната спирачка, която ще може да предотврати е, евентуалната злоупотреба с безвизовите пътувания. Това много допринася за доверието в нашата визова система. Необходимо е също така да се подчертае, че комисията изпитва смесени чувства относно компромиса, който обсъждаме днес. Независимо от удовлетворението ни, че в крайна сметка се стигна до споразумение, ние сме разочаровани от формата на механизма за реципрочност. Комисията не може да приеме сегашния текст за този механизъм, тъй като имаме сериозни съмнения по отношение на неговата правна издържаност и ефективност. Нека обясня накратко. По принцип, прилагането на делегираните актове не, може да бъдат, не могат да бъдат двата вида използвани за взимане на едно и също решение. Не може да се взимат актове за прилагане и актове, а, делегирани актове за едно и също нещо. Те могат да се прилагат към различни механизми, а не такъв е случая сега. В течение на две години решенията ще бъдат взимани чрез актове за прилагане, след което ще се премине към делегираните актове. А, с това комисията не може да се съгласи. Нещо повече природата на тези мерки а, фактически не допуска прилагането на делегирани актове, защото механизма за реципрочност се отнася за конкретни страни, чието граждани не се нуждаят от визи, за да влезат в Европейския съюз. Мерките. Какво, какво, какво може да направи комисията? Да приеме временно изключение, дерогация от този регламент за определени страни. Става дума за специфични ситуации, които няма да увредят на общото прилагане, на, така както на делегираните актове, така както изисква договора. Политическата цел е да имаме един по-ефективен механизъм на реципрочност. Тази цел сега за сега не е постигната сегашния компромис няма да бъде ефективен, тъй като през първите две години на неговото действие комисията ще може да прилага само актове за прилагане, като суспендира визовият режим за някои конкретни страни. Или пък за определен вид. Става дума за, примерно, служебни и дипломатически паспорти. По тази причина в светлината на това, което предстои да направи съвета, е необходимо да направя следното изявление от името на Европейската комисия. Комисията приветства приемането от съвета и Европейският парламент на предложение за промяна на 539 регламент от 2001 година за общата визова политика, което, което гарантира по-голяма солидарност между страните членки. Комисията обаче съжалява, че правомощията, които се предоставят на, ком... на комисията в светлината на преразгледаният механизъм за реципрочност, според мнението на комисията не отговаря на изискването на членове 290 и 291 от договора. Затова комисията си запазва правото да използва това, което е, договорите и предоставят като възможност, е, да поиска изясняването на този пункт от Европейският съд. Благодаря, господин е, комисар. А сега от името на политическите групи ще давам думата поред. Първо на Верник Мартие от ППЕ. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, днес държа най-горещо да благодаря на колегата Августин Диас Демера. Той ни припомни, че настоящия текст е резултат от две години и половина на преговори и провената от него упоритост и последователно за постигането на споразумение, въпреки всички трудности, с които се, сблъс, се сблъска през тези две години и половина. И резултатът наистина е много добър. Този текст ще ни позволи да помогна да укрепим визовият режим в Европейския съюз. Към момента нямаше никакъв механизъм, който да ни позволи да променим политиката след отмяна на визовия режим към дадена трета страна. Днес имаме тази възможност чрез повторното въвеждане на визовия изисква... визови изисквания за граждани на трети страни за определен период от време, когато тази държава прилага подобен визов режим към граждани на общността. Този принцип на реципрочност е жизненно важен, тъй като той защитава общите граници на Европейския съюз и гарантира спазването на нашите общи ценности. В момента има възможност за временно суспендиране на отмяната на, визов режим за граждани от трети страни в случай на значително увеличаване на неправомерната емиграция от извън от происход на тези страни. Не бива да си затваряме очите. Знаем, че в някои случаи липсата на визов режим за краткосрочни престои води на практика до увеличаване на неправомерната иммиграция. А правото на председателят моли оратора да забави скоростта на изказването си.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 Много съм разочарована, че говорим за проект от доклад, в който следва да се набележи бъдещата визова политика на Европейския съюз и същевременно се отказваме от правомощията на Европейския парламент в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения. По време на приложената до момента процедура бяхме обект на натиск, дори на опити за изнудване от страна на съвета. Не разбирам защо докладчикът, с когото си сътрудничех толкова добре, в края на процеса се отказа от прилагането на делегираните актове. Отказа се от правомощията на Европейския парламент във връзка с суспендирането на отмяната на визовия режим спрямо определени страни. Възможно е това да се използва като средство за политическо профилиране спрямо държав... определени държави. Имам предвид, например, държавите от Западните Балкани ще застрашим не само визовата си политика, но и политиката по отношение на съседни на Европейския съюз държави, политиката на добро съседство. Вече от доста време се правят опити за повторно въвеждане на визовия режим за определени страни, като например държавите от Западните Балкани. Наистина ли искаме да прибегнем към такава мярка или искаме да предоставим на тези държави възможност за присъединяване към Европейския съюз. Същото въжи и за принципа на реципрочност. Нашите правни служби поставят под въпрос отказа от правомощия, както и взетото от нас решение за делегираните актове може би ще бъде сезиран съдът на Европейския съюз. Той ще бъде сезиран от комисията, тъй като комисията има големи съмнения. Нека се спра и върху взаимната отмяна на визовия режим. Имам предвид Канада и Чешката република. Не мисля, че визовият режим ще бъде отменен. Европейският съюз заяви, че с приоритет се ползват стратегическите ни отношения с определени страни. Не мога да си представя обаче как ние бихме въвели визи за гражданите на Съединените щати и Канада, но те пък същевременно прилагат визов режим спрямо гражданите на 6 държави членки на Европейския съюз. Колеги, призовавам ви тази седмица да гласувате против доклада. Така на второ четене ще можем да опазим правомощията на Европейския парламент. Правомощия, които са залегнали в Лисабонския договор в частта, уреждаща визовата политика. Става дума за един изключително деликатен въпрос, засягащ правото на свободно движение на гражданите. А правото на свободното движение е в основата на европейската интеграция. То се отнася най-вече до младите хора. Младите хора, които вече са изправени пред едно много мрачно бъдеще. Предложеният доклад ще се отрази неблагоприятно върху нашите граждани, върху взаимоотношенията ни с други държави по света, върху политиката ни на добро съседство. Този четвъртък по време на гласуването ще носим наистина много голяма отговорност. Ако гласуваме за този доклад, ще навредим на визовата си политика и ще поставим на карта свободата на гражданите си. Благодаря. От името на либералите, госпожа Викстрем. Е, Извинете, има въпрос от господин Обермайер към госпожа Файам по силата на процедурата синя карта. Приемате ли? Да. Ако приемате, въпроса тогава имате дума за въпрос, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Ще си позволя да задам два въпроса на изказалата се преди мен колега ще ги задам като представител на държава, която е засегната в известен смисъл от отварянето на Европейския съюз към страните от Западните Балкани. Вие много въодушевено говорихте за либерализирането на визовия режим спрямо тези страни. Но следите ли какво е положението в съседни на тях страни, като например в Австрия, която представлявам аз? Стотици автобуси с граждани на държавите от Западните Балкани се насочват към Австрия. Уж в тези автобуси пътуват туристи, но когато те пресичат границата обратно към Западните Балкани, автобусите са празни. Можете ли да си представите какво означава това за съответната засегната страна? Hvala lepa, kolega Obermajer, da ste mi dali to priložnost. Благодаря за въпроса, господин Обермайер. Благодаря за възможността, която ми давате да ви дам съвсем конкретен отговор. Разполагаме с последния доклад на Frontex за положението на външните граници на Европейския съюз. Имате късмет, тъй като сте от държава, в която почти няма проблеми. В Австрия действа една много добра система. Всички държави от Западните Балкани, които се стремят към членство в Европейския съюз, са, сред, са в списъка на сигурните държави на происход. Да, има граждани на държавите от Западните Балкани, които се насочват към Европейския съюз, но техният брой постоянно намалява. В случая трябва да заложим най-вече на солидарността, трябва да търсим альтернативи, най-вече когато става дума за политиката ни на добро съседство и за съседни на Европейския съюз държави. Трябва да направим така, че тези държави да продължат по пътя си към Европейския съюз. Thank you very much, Mr. Speaker. Благодаря, господин председател. Става дума за много важен доклад а, той съдържа предложение за клауза за временно суспендиране на визовия режим, когато страна членка е подложена на а, натиск от прекалено голям брой а, искания за визи. Независимо от това, необходимо е либерализиране на визовият режим. За тази цел имаме механизма за реципрочност ще укрепим солидарността между страните членки и времено ще изпратим много ясен сигнал към страните от, от останалия свят, че либерализирането на визите не значи да не се спазват правилата. Ние смятаме, ние в АЛДЕ, че дебата за делегираните актове трябва да бъде повод за отхвърляне на споразумението, за което бяха положени много усилия. Необходимо е повече солидарност, необходимо е да демонстрираме тази солидарност а, и към останалия свят. Благодаря. А сега от името на зелените, госпожа Зданока за 3 минути. Много ви благодаря, господин председател. Уважаем господин комисар, скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на докладчика господин Диас Демера за изключително ползотворното сътрудничество през дългия път за изготвяне на този документ. Изготвянето му отне две години и половина. Благодаря също така за личните усилия, които положи господин Диас Демега, за да запази позициите на Европейски парламент, както стана ясно и в гласуването на Комисията по граждански основ... права. За неща си обаче резултата не ни задоволява напълно в моята група на зелените. От една страна има напредък по отношение на визовата реципрочност. Спомняте си, че първоначалното изменение, внесено от колегата Александър Алваро. Изменение подкрепено от моята политическа група и от редица други докладчици в сянка и колеги, които са днес в залата. Това изменение предвиждаше почти автоматично въвеждане, повторно въвеждане на визи за граждани на трети страни, които отново са въвели визов режим или продължават да изискват визи за граждани на Европейския съюз. Това изменение не беше прието в пълният му вид. В момента има споразумение между комисията и съвета да се въведе един механизъм на два етапа, като в крайна сметка комисията ще прави предложението за това. Разбирам господин комисар, вашата недовлетвореност. Разбирам, че може да се иска още напредък в а, това отношение. За сметка на това обаче сме напълно, но ние сме напълно недовлетворени от предпасната класа, предвиждаща повторно въвеждане, извинете, временно суспендиране на отмяната на визи. Ние не смятаме, че рязкото увеличаване на броя на неправомерната иммиграция е достатъчна причина за това. Не смятаме, че неправомерно пребиваващите граждани на една държава не бива да стават причина останалите граждани на тази трета страна да бъдат наказани, когато искат да извършват като трайни престой в Европейския съюз. Ето защо трябва да сме сигурни, че тук не трябва да се прилагат актове за изпълнение, както настояват някои колеги. Ако повторно, ако времето суспендиране на отмяната на виза минава по процедурата съвместно взимане на решенията, Европейския парламент ще има възможност да каже своята дума, която ще гарантира необходимата защита за гражданите предвид всички тези доводи, моята политическа група не може да подкрепи този текст на първо четене. Благодаря ви. Майна... От името на Обединената левица госпожа Корнелия Ернст. Госпожи и господа, нека сме честни. Настоящият регламент ще промени естеството на визовата политика на Европейския съюз. Тя ще се превърне в инструмент за изнудване. И то в момент, когато би следвало да укрепим солидарността между по-заможните страни, като например Германия или Австрия. Суспендирането на отмяната на визовия режим, това е крайната цел – в момента на границите на Сърбия без основание биват задържани роми или хора като всички нас тук в залата. Понякога роми нямат право дори да се качат в автобуса, за да пресекат границата. В Македония търсенето на обежище се преследва по наказателен път забранява се напускането на територията на определени държави. Има и много други такива мерки, които ограничават основните права. Именно до ограничаване на основните права ще доведе настоящият регламент. Били ли сте в засегнатите държави? Аз, например, съм била в Сърбия. Срещнах се там с хора, с роми, които живеят на бонище. Не живеят на бонище по собствен избор, а защото са били разрушени домовете им. В случая става дума за човеко ненавистни актове за ограничаване на основните права. До това ще доведе приемането на настоящия регламент. Ще доведе до избягване от страна на Европейския съюз на отговорност по отношение на правата на човека. Нещо, което според мен е неприемливо. В никакъв случай не бива да приемаме предложението за регламент. Настоявам да го отхвърлим. Eh, ora la parola agli altri relatori iscritti onorevole coelho due minuti благодаря. Следващият оратор е господин Коейо за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, почитани ми дами и господа. Две неща. Първо, механизмът за реципрочност. Съгласен съм, че пълната реципрочност в визовия режим трябва да бъде нашата цел. Но когато една трета страна е решила да наложи визови изисквания спрямо гражданите на дадена страна, всички членове на Европейския съюз трябва да реагират синхронно. Не може различни граждани на Европейския съюз да бъдат третирани по различен начин. Съгласен съм с господин Демера по този въпрос. Това първо. Второ, въвеждането на визи, т.е. временното е, отменяне на визови изисквания. Това трябва да се прави въвеждането на визи само в абсолютно спешни случаи, когато има примерно разко увеличаване на нередовните емигранти или когато националните интереси се имат нужда да бъдат защитени. Този механизъм обаче не може да бъде автоматичен. Съгласен съм с казаното, че издаването на визия е само една страна на широк спектър от връзки и отношения, които имаме с трети страни. Така че временното въвеждане на визи е, е част от всички тези аспекти на нашите отношения. То не трябва да вреди на трети страни. И тук съм съгласен с това, че това е един компромис наистина, може да не е съвършен, но е първа стъпка. Парламента трябва да продължи да получава информация, да настоява за информация, а, а не а, да продължаваме да работим както до сега. Благодаря. Сега господин Вайден Холча. Едно от най-съществените постижения на договора от Лисабон е създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, до изграждането на економическия и паричен съюз и до изграждането на вътрешния пазар. За това бе важно настоящия текст да бъде обект на съвместно вземане на решения. Трябва да вземем това предвид, когато говорим днес за измененията в регламент 539 от 2001 година. По силата на тези изменения, облегчаването на визовия режим вече не е въпрос единствено от национален интерес. Решенията по него следва да се вземат съвместно на общо европейско равнище. И за това трябва да бъде взето и решение от трите европейски институции. В отделните държави по вътрешно-политически съображения понякога се подхранват определени страхове. Господин Обермайер, запознах се с данните, за които говорихте и не смятам, че те ни дават повод за някакви опасения. Но укрепването на общоевропейския подход, предоставянето на перспектива за членство изискват рационално решение. В интерес на всички нас е да предоставяме по-широко перспектива за членство. Докладчикът когато много ценя и който свърши много добра работа по този доклад, за съжаление застана на противоположната позиция. Не постави акцента върху общо европейската перспектива, върху перспективата за членство, така както ми се искаше. Не мисля, че сега следва да приемаме предложението. Ако гласуваме против, то ще имаме възможност да продължим разискванията на второ четене. Господин Молдер. Много благодаря, госпожо председател. Нашата политическа група прие своята позиция и аз я поделям. А именно, че свободата на движение е една от основните ни постижения. Знаете, че ние сме съюз от 27 държави и членки, които държат на тази свобода и смятам, че трябва да продължим в тази насока. Явно обаче, че понякога се, има и грешки по пътя и за това е уместно въвеждането на предпазната клауза за суспендиране. В случай на проблем може да се избегнат случаите на злоупотреби за групата на либералите е много важно да разполагаме с такава предпазна клауза. Много е важно също така, ако дадена държава предприеме мерки спрямо дадена държава, членка на Европейския съюз, да разполагаме с необходими механизми, които да ни позволят да реагираме спрямо съответната трета държава. Поставя се и въпроса за делегираните актове. Всеки път, когато се говори за тълкуване на законодателството, бихме искали да се запазят делегираните актове и непрестанно подчертаваме колко важни са те за нас. Като цяло обаче мога да кажа, че сме в състояние да подкрепим настоящият вид на доклада и по-голямата част от членовете на Европейския парламент, надявам се, ще споделят това мнение. Благодаря. Думата има господин Пиркер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Когато през 2010 година Европейският парламент се обяви за падането на визовия режим спрямо някои държави от Юго-Источна Европа, то това бе счетено за разумна мярка. Но към момента молбите за обежище от региона на Юго-Источна Европа нарастват. 60% от молбите за обежище вече са подадени от граждани от Юго-Источна Европа. Особено засегнати са държави като Германия, Мисля, че много големият брой неоснователни молби за убежище буквално блокира системата за предоставяне на убежище. И това налага необходимост от мерки. Мерки за борба срещу злоупотреби с системата за предоставяне на убежище. Например, под формата на предпазна клауза, в случай, че се увеличи значително броят на незаконно пребиваващите или на неоснователните молби за убежище. Тази клауза следва да се приложи и когато не се прилага споразумението за реадмисия. Според мен настоящото предложение е добро. То ще предотврати блокирането на системата за предоставяне на убежище и ще допринесе за бързото приключване на разглеждането на процедури, на разглеждането на молби за предоставяне на обежище. Добре е също така, че ще се въведе и така нареченият механизъм на реципрочността. Това ще засили солидарността между държавите членки. Председателката благодаря господин Енчо за една минута. колеги и приятели, разбирам загрежеността на нашите колеги по отношение на делегираните актове и актовете за а, прилагане. Уважавам мненията на нашите колеги по този въпрос, обаче трябва да припомня следното. Споразумението със съвета дава възможност да прекратим а, съществуващата неравнопоставеност на нашите граждани по отношение на САЩ и Канада. Споразумението ще ни даде възможност да действаме солидарно спрямо гражданите на Румъния, България, Полша, Чешката република, Кипър и Харватия, които са дискриминирани по отношение на визовият режим. Въпреки, че споразумението е несъвършено, в името на солидарност ви призовавам да го подкрепите. Благодаря. Думата има госпожа Мария Габриел за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също на непред бих искала да благодаря на нашия докладчик Гостин Диаз Демера за отличната му работа и за голямата му ангажираност от началото на работния процес. Наистина този въпрос ни вълнува от дълго време насам, но с този доклад според мен успяхме да се съсредоточим върху основните ни принципи като Европейски съюз, като пространство на справедливост и свобода. Ето защо Европейски парламент трябва да има своята дума. Разполагаме с една солидна база за бъдеще, но трябва да имаме предвид, че отвъд техническите подробности изпращаме едно много важно послание по отношение на отношенията ни с трети страни. И тук се добавят и ясните критерии. Благодарение на тези критерии могат, може да се избегне всякаква злоупотреба с ремижма. От техническа гледна точка задействането на механизма трябва да отговаря на определените от нас критерии и след анализ на конкретния случай. Само по този начин можем адекватно да отговорим на увеличаване на миграционния поток и най-вече да гарантираме, че този механизъм няма да се използва прекомерно. И накрая принципът на реципрочност следва да бъде засилен, за да гарантираме принципът на ефикасност тъй като единната дейност, взаимопомощта и солидарността трябва да са основните ни водещи насоки. И настоящото положение го доказва. Нуждаем се от една обща виза политика с ясно определени инструменти. Само по този начин ще се умем да постигнем целите си. Още веднъж благодаря на докладчика, който ни даде възможност да постигнем съществен напредък в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Проташиевич за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Предстои да приключим разискванията по тази точка, но до момента те ясно показаха колко трудно е да се постигне компромис. Поздравявам докладчика за постигнатия компромис, при все, че не е задоволителен за всички заинтересовани страни. Въпреки това, мисля, че си струва да подкрепим постигнатия компромис. И нека ви кажа защо. За много граждани на Европейския съюз, едно от основните му постижения е правото на свободно движение – трябва да опазим идеята на Шенген. Трябва да опазим шенгенското пространство от злоупотреби, за да не изгубят гражданите доверието си в действащите разпоредби. А що се отнася до влизането на територията на Европейския съюз на граждани от трети страни и по-точно до отмяната на визовия режим спрямо трети страни, както и що се отнася до възможността за тези граждани да подадат молба за убежище, то трябва да намерим решение в името на хората, не бива да вменяваме допълнителна административна тежест. Мисля, че отговорността за това се пада на комисията и че до момента тя показа, че може да се справи с задачата. Суспендирането на отмяната на визовия режим за онези, които са го нарушили, според мен е една добра мярка трябва да можем да сключваме споразумения с държавите от източното партньорство. Те очакват това от нас и предприемат необходимите действия. Трябва да сме по-гъвкави във връзка с отмяната на визовия режим спрямо тези страни. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания с привличане на вниманието на председателя, господин Пекула. Ценене колегице и колеги. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Докато реципрочността и въвеждането на визи за страни, които ги е, връщат, за, изискват за страни от Европейския съюз, трябва да помислим за възможните последици. Суспендирането на е, визовият режим за трети страни в резултат е, на политическо решение може допълнително да осложни нашите политически отношения, економически отношения. Това особено въжи за страни кандидатки. Би било добре да се съкрати времето за разглеждане на молбите за виза. Нека вземем пример от Белгия, където бе въведена нова процедура за взимане на решения по отношение на молби за убежище. Това въжи за всички страни и особено за страните кандидатки в Европейската година на гражданите би било добре да изпратим насърчителен сигнал към всички граждани, че Европейския съюз няма да се превърне в крепост, чието граници са трудни за преминаване. Благодаря. А сега госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Както вече каза моята колега от групата на Зелените, госпожа Зданока, Зелените няма да приемат предложението за регламент. Според нас, парламентът трябва напълно да упражни правомощията си по тази процедура, така както са уредени в договора от Лисабон. В качеството си на докладчик за Косово държа да изтъкна, че косовците са единствените граждани на територията на европейския континент, които все още не могат да пътуват свободно. По казаното от австрийския ми колега, заявихте, че стотици автобуси пресичат границата на Австрия пълни с хора и след това напускат страната празни. Но в това няма нищо лошо хората са в правото си да пътуват свободно, да посещават своите приятели и роднини. В никакъв случай не мисля, че вашите аргументи са убедителни. Благодаря. Hvala lijepa. S obzirom na društvene izazove s kojima se Europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz... Kolega Томашин. радваме се на въвеждането на този механизъм безопасност в политиката на миграция на Европейския съюз. Като цяло мога да се съглася с идеята на по-голямата част от тези предложения, но смятам, че би било по-уместно всяка държава членка да има възможността сама да определя визовия си режим. По този начин се признава правото на граждани на трети страни да живеят в условия на свобода и демокрация, но това е изискване, което идва и от економическото положение на тези страни страни, което сериозно се различава от положението на Европейския съюз. Трябва също така да вземем предвид и дълбоките културни и исторически връзки на Харватия с Босна и Херцеговина. За целта може да се случи двустранно споразумение за преминаване на границата за лицата, които не притежават е, паспорт на Република Харватия. Благодаря ви. Думата има господин Вачаковски. Благодаря, госпожо председател. Свободата на движение в Европейския съюз е ценност сама по себе си. От нея се възползват и гражданите на трети страни. Липсва обаче реципрочност. В някои случаи е трудно да се пътува за трети страни, ако нямаш виза. Правят се усилия това състояние на нещата да бъде променено. Опражнява се натиск върху трети страни, които да се откажат от визовите си изисквания. А тези усилия трябва да бъдат подкрепени. Благодаря. А сега господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Уважаемите колеги, господин Вайденхолцер и госпожа Луначек не желаят да проумеят, че десетки хиляди граждани на трети страни злоупотребяват с визовия режим на Европейския съюз и с системата за предоставяне на обежище. Трябва да имаме възможност да предприемем мерки в тези две области, ако се увеличава незаконната миграция към Европейския съюз. Държавите членки трябва да могат да предприемат мерки по свое усмотрение усмотрение. Когато възникне извънредна ситуация, не може да се чака решението на Европейския съюз. Напротив, трябва да се реагира бързо и гъвкаво, съобразно ситуацията. От миналото можем да си извлечем следната полука. Ако веднъж незаконни мигранти са влезли на територията на страната, то е много трудно на по-късен етап принудително да бъдат отведени до границата. Госпожо Луначек, синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Не, извинете. Синя карта от госпожа Луначек за господин Обермайер. Господин Обермайер, Току-що казахте, че хиляди хора злоупотребяват с правото в областта на иммиграцията. Не, не сте прав, особено в Австрия силно намаляха, намаля числото на незаконните иммигранти. И ако ще говорим за европейска иммиграционна система, не разбирам за какво става дума. За съжаление, няма такава обща система в Европа. Всяка страна има своя собствена система. Нямаме обща иммиграционна политика. Това е което ни трябва, а не тук да се занимаваме с подробности и отделни случаи на злоупотреби. Става въпрос за свобода на пътуване на хората, а не за аргументиране в погрешна посока. Благодаря, госпожо председател, за пояснението. Името ми е Хубермайер, а не е Луначек. Искам да констатирам, че колегата Луначек а, не иска да осъзнае, че има злоупотреба с даването на обежище в Европа, включително и в Австрия. От доклада трябва да става ясно, че провеждаме отговорна политика и трябва да търсим решения. А това, че тези решения не се харесват навсякъде, още повече пък на госпожа Луначек, чиято позиция ми е добре известна, е друг въпрос. Това е демокрация. Благодаря. Сега давам думата на комисар Мимица. Благодаря, уважаеми депутати. Въпреки проблемите, които имаме с механизмите за реципрочност и на които се спрях в началото, сега предпочитам да поговоря за положителните неща в този компромис. И най-вече ще поговоря за факта, че вече имаме механизъм за временно замразяване, който ни дава възможност да се борим с злоупотребите моля да не забравяте, че този механизъм е мярка от последна инстанция и комисията ще гарантира, че той ще се използва само когато са изпълнени всички условия. Парламента ще получава информация всеки път, когато се предприемат стъпки за прилагане на практика на двата механизма. Знам колко е важно да се гарантира свободата на пътуване, в рамките на Шенген за нашите най-близки съседи. Получаването на виза беше един тежък процес и ние няма да променим посоката на нашата политика, независимо от трудностите. Няколко думи за визовата политика спрямо Западните Балкани. Първо, механизма за замразяване не е механизъм, който е специално създаден за страните от Западните Балкани. Това е механизъм, спрямо всички страни, които могат да влизат в шенгенското пространство без виза и този механизъм може да се прилага спрямо всяка страна. Включително и тези, които ще имат безвизов достъп за в бъдеще. Но положението в Западните Балкани има нужда от специално внимание поради политиката на разширяване на Европейския съюз и политиката на предоставяне на обежище на Европейския съюз, това от една страна, и от друга страна, поради факта, че има все още твърде голям брой хора, макар и техния брой да намалява, които търсят обежище от страните от Западните Балкани. Работим с страните от този регион и с засегнатите държави членки, за да следим какво се случва отблизо и да намерим решение. След като механизма за временно прекратяване на безвизовия достъп бъде въведен, трябва да стане ясно, че това няма автоматично да доведе до премахване на възможността за безвизово пътуване. Комисията ще трябва да оценява какви са обстоятелствата и доколко тежко е положението. Парламента ще получава информация по време на целия процес. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Диас Демера, докладчика. Благодаря, госпожа председател. И нека да благодаря и на всички колеги, които значително обогатиха дебата със своите коментари. Мисля, че това е ясно доказателство за значението на темата. 18 колеги се изказаха, за да изразят своите позиции по един демократичен начин. Искам да благодаря на всички, които изразиха подкрепа за доклада. Искам да благодаря и на онези, които заявиха някои резерви. Имам следния коментар към казаното от комисията. Господин комисар, Вие дадохте тълкуване на правното положение. От... Какви са източниците на това тълкуване? Правната служба на комисията или на парламента? Защото ние не сме съгласни с вашата позиция за това доколко законодателното предложение е правомерно. Всичко това поради смесицата от делегирани актове и актове за приложение в тази област. И тук искам да обърна внимание на нещо, което казахте при второто си изказване. С какво не сте съгласен? С целия доклад или с докладът Б, но не и с доклад А. Тоест, не сте съгласна с механизма за реципрочност поради начина по който е формулиран от правна гледна точка. Господин комисар, не мисля, че успяхте достатъчно добре да разясните темата. Моля ви, предайте моят моето уважение на комисаря Малмстръм. Тя много внимателно следи темата и мисля, че може да се постигне съгласие. Моята роля като докладчик в случая е, е насочена към това да, да подкрепя предложението на комисията съгласно своите убеждения и моята цел е да разполагаме с някакъв инструмент, с един регламент, който може да се използва за да се компенсира по някакъв начин липсата на солидарност. И тук искам да спомена шест имена. Когато изготвях този доклад, мислех за следните народи хърватите, кипърците, чехите, българите, румънците и поляците. За тези хора се борех за реципрочност. За тези народи се борех за солидарност. Това исках да кажа. Благодаря. Господин комисар, желаете ли да кажете нещо допълнително? Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Госпожо заместник-председател, уважаеми господин докладчик. Нека просто да обясня с ясни думи. Комисията силно подкрепя механизма за реципрочност, такъв какъвто той е в регламента. Ние не приемаме обаче правните механизми, във връзка с отключването на този механизъм в реалния живот. Същото въжи и за механизма за временно прекратяване на безвизовия достъп. Той се радва на пълна подкрепа. Що се отнася до неговите политически, правни и институционални аспекти. Говоря за подкрепа от страна на комисията. Съгласен съм, господин докладчик, че има нужда от допълнителни разговори и може би едно ново споразумение по това досие. Искам да ви благодаря още веднъж за приноса, за положените усилия в хода на тези нелеки преговори. Благодаря ви за постигнатия компромис. Заповядайте, заповядайте, господин докладчик. Благодаря, господин комисар, господин Мимица. Благодаря за това пояснение, което за мен прозвуча много адекватно и аргументирано. Най-вече ви благодаря за това, че помолих, положихте усилия да представите комисията на, т.е. позицията на комисията. Знам колко е трудно положението ви. Вие положихте големи усилия да подкрепите госпожа Малстрем и аз високо оценявам това. Оценявам и вашата независимост като комисар но ви уверявам, ще имате проблеми в родината си, ако трябва да застъпите същата гледна точка. А не ви го пожелавам. Ето защо ми се ще да сближим позициите си, да продолеем онова, което ни разделя, а то е правното тълкуване в доклада по отношение на механизма за временно прекратяване на безвизовия режим. Благодаря. господин комисар. Желаете ли да отговорите отново? Не. В такъв случай разискването приключва. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Временно прекратяваме заседанието до 12 часа.